Въпросите, на които не е отговорено, ще получат отговора си в писмен вид. На 5 октомври 2009 година на своята среща Комисията по правни въпроси реши да, да обяви за недопустими два, две искания за а, премахване на парламентарния имунитет на господин Роберто Фиоре, поискани от, от прокурора на, от прокурор в Италия на две различни дати през 2009 година ще се предаде информацията на италианските власти. От ЕНП и социалистите демократите по